въздържали се, приема се. Сега гласуваме устно изменение на госпожа Инфалт по изме... съображение Б. Госпожа Инфалт. Благодаря, господин председател. Предлагаме устно изменение, което да заличи това съображение, защото там се говори за доклад, за който призоваваме да стане публично достояние, но вчера той беше публикуван, така че няма смисъл от този текст. Има ли възражение спрямо това устно изменение, пита председателя? Ако не, тогава гласуваме устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Поименно гласуване по целия доклад. Начало на гласуването. Край на гласуването. Докладът се приема с 581 гласа за. Yeah. Преминаваме към следващата точка. Инициатива на Европейския съюз за упрашителите. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12 за против въздържали се приема се Ако желаете, нека да проверим чрез електронно гласуване изменение 12. Край на гласуването. Приема се. Моля, дайте ми ясен знак с ръка. С това преминаваме към параграф 11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 поименно гласуване от начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 11. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 4. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това отпада оригиналния текст и преминаваме към изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към изменение 6. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 27, оригинален текст, поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването.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 против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се. Съображение Q, оригинален текст. Моля, казва председателят. във връзка с правилника. Не може просто да отминавате някой от отделните стъпки в гласуването. Така просто не е прието при гласуване. Председателят гласуването беше абсолютно ясно, така че съображението в случая не е основателно ако аз самият бях несигурен, аз бих повторил гласуването. Преминаваме към съображение Q първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Моля. място 213. Аз съм на това място, да. Искам да ви припомня правилника. Председателят не може да решава Статите са тези, които имат права. След като цитирате е, правилника, аз също ще го цитирам. Това е по е, преценка на председателя. Сега преминаваме към съображение У, изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Съображение АГ, оригинален текст, кой е за? против, въздържали се, приема се. Гласуваме цялата резолюция. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Благодаря. Преминаваме към въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите. И започваме с изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 5. За? Против? Въздържали се? Приема се.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 Преминаваме към параграф 12, първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Оригинален текст в три части. Първа част за против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригинален текст, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Сега имам едно изменение на господин Браер. Господин Браер, давам ви думата. Благодаря. По силата на правило 180 абзац 4 от правилника за дейността, от името на зелените искам да предложа устно изменение към нашите изменения 6, 7 и 9, за да се поправи една грешка. Тези изменения просто включват думата анонимизиран, но не и думата Содона е или псевдонимизиране на български. Значи, тази дума присъства в изменение 6 два пъти и по един път в изменение 7 и 9. Става дума за запазване на поверителността относно медицинските е, условия. Благодаря за вниманието. Благодаря. Има ли възражения срещу така предложените изменения? Аз Нямам необходимия брой, казва председателят. Ja, wir haben да, сега вече имаме необходимия брой. Тези изменения не могат да бъдат допуснати. Колега? Моля. Господин председател, в този случай 180 член, 5 алинея от нашия правилник повелява да оттегля нашето изменение 6, 7 и 9. Измененията бяха оттеглени, поради което започваме гласуването с параграф 23, изменение 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 24 в две части за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 25. Оригинален текст в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се, отхвърля се. Желаете проверка? Всъщност резултата беше близък, защото цялата лява страна не гласува ясно, според мен.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 Благодаря най-сърдечно на всички. Много ви моля бързо да напуснете залата. Имам предвид тези, които не желаят да участват в обяснението на вота, така че да можем да започнем с изказванията в рамките на обяснение на вода. Уважаеми колеги, аз бих искал да започнем веднага с обяснение на вота и започваме с резолюцията публична дискриминация и слабо на омразата срещу и лица, включително зони забранени за такива лица. Е, думата желая госпожа Беньо Арелия. Уважаеми колеги, хомофобските актове се увеличават. Нападат, бъдат, биват нападени дори физически хора на базата на тяхната сексуална ориентация. И това е резултат на вашата политика. За съжаление, Големите предизвикателства идват и при миграцията. В много държави а, хомосексуалността се наказва с смърт. Връзката между рели... хомофобията и интегризма също е ясна. Има множество лица, които страдат има много територии също, които се завземат от религиозни територии. Това, което се промени много е поради неконтролирата миграция, много хора, които налагат религиозните си норми. Затова искам Европейската комисия Извинете, е, ние имаме толкова много изказвания, така че много ви моля, е, спазвайте регламента за изказване. Господин Келахър. Съжалявам, че има действия на някои правителства в е, държавите членки, които дискриминират ЛГБТ и общността подкрепих резолюцията, за да демонстрирам солидарност с тези граждани. Историята не ни ли научи какви са последиците, ако разделим една група от населението от другите? Създаването на зони свободни от ЛГБТИ е нелепо и показва колко са невежи хората. ЛГБТ и общността трябва да има същите права и свободи като останалите в нашите общества. Ако някой се опитва да ограничи правата, трябва да се прецени дали трябва да бъде и член на Европейския съюз. През 2015 година ирландския народ гласува с голямо мнозинство да се даде право на брак на хората от ЛГБТ и общността в рамките на целите им широки семейства. Ако някой иска да накърни равенството на тези хора, трябва да му се противопоставим. Господин Бомпар Господин председател, уважаеми колеги, е, вестникът Газета Полса е един от основните вестници в е, Полша и подкрепящо правителството. Е, има една колона за ЛГБТ и местните органи в Полша решиха да се освободят от тази идеология ЛГБТИ. И всъщност това е реакционна идеология. Полша не е изолиран случай. Истински кръстоносен поход се води срещу това, защото защото хомофобията е институционална политика, много е, централно и източноевропейски страни не трябва да забравят това, където подобни актове на дискриминация, на обиди, агресия и убийства се повтарят непрекъснато. Човешките права са универсални и неотменими и всеки, който атакира правата на жените, на мигрантите, който се противопоставя срещу правата на трудещите се и социалните права, мисля, че нарушава защитава наистина правата на всички, така че аз подкрепям тази резолюция. Госпожа Шейла Ричи. Господин председател, благодаря. Бяха направени коментари от полските членове на ЛГБТИ. Сега е много модерно да си антигей. Не се чувстваме в безопасност. Новия фокус върху този тип идеология замени призивите да се борим с мигрантите. Виждам, че колегата не е тук. Исках да я посоча коя е, за да кажа, че има фобия от гражданите, които идват от под Сахара. Сега явно сме си избрали нови хора, срещу които да действаме. Членове на местния парламент пък казват, че трябва са нужни такива зони. Те казват, ЛГБТИ Q е нещо ненормално. Това е болно мълцинство, което иска да се наложи. Бе ни казано в дебата, а, че се толерира хомофобията от поляците. Това не е вярно. Госпожа Роза Дамато. Тази омраза в Польша и онези, които извършват насилие, са неприемливи. Имаме основни права на гражданите. Парламента не може да гледа. Комисията, съвета трябва да ги заклеймят. Затова съм за това предложение за решение и да се сложи а, край на това насилие. Знаете, че вече 11 години се блокира съответната директива. Не може да има дискриминация на базата на пола. Правата на хората ЛГБТИ са основни права. Европейските институции се използват Такива предложения ни показват, че все още има заплаха. Трябва да се защитят всички права. Европа не е хомофобска. Okay. Е. Благодаря. Сега думата има госпожа Михаела Шойдрова. похопени Благодаря, уважаеми колеги. Аз естествено разбирам, че хората с увреждания имат права, други малцинства също трябва да получат своите права и те следва да бъдат гарантирани. И естествено аз съм против дискриминацията срещу ЛГБТ и общността. Нека да припомним, че това е в разрез с основните конституционни принципи, на които е изграден Европейския съюз. Аз съм убедена, че подобни действия са в разрез и с полската конституция. Обявяването на такива зони, забранени за ЛГБТИ лица, може да доведе до омраза и хомофобия. Няма как да приема нещо подобно. От друга страна, обаче, смятам, че Полша трябва да си реши проблема и съм сигурна, че полските граждани ще се изправят срещу това разпалване на омраза и онова, което фалшиво се определя като идеология. За това се въздържах. Благодаря. Господин Ханан има думата. You, Благодаря, господин заместник председател. Отново тук има една резолюция, която се нарича резолюция за родината и пак имаме нужда от обща европейска политика за всичко. За дали ще бъдат стандартни сладкиши или за майчинството. Аз съм а, либертарианец и смятам, че гражданите не могат да са обект на дискриминация от страна на правителството, включително ЛГБТИ. Аз исках да се приемат в моята страна много рано такива предложения. Но предложението тук не е такова. Става дума за злоупотреба на власт, да се европеизира нещо, като няма никакво основание това да стане и няма как Брюксел да се бърка. Тези предложения постоянно се подават като а, просто едно упражнение да се сочи с пръст срещу хора, които са гласували против и да кажат, те са хомофоби. Не е вярно. Ние обаче вярваме в надлежния процес. Искаме равенство на всички, достоинство на всички, но и демократичния процес трябва да се смята за свещен. Благодаря. Господин Джамбаски. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги категорично убедено гласувах против резолюцията която подкрепя и призовава за лгбт пропаганда и идеология в братска полша. съюзът трябва да разбере че все още в европа има държави като полша унгария и българия в които гражданите вярват че семейството се състои от доброволен съюз между жена мъж и техните деца. все още има места където хората не желаят да имат нищо общо с пропаганда на разврат и искат решение на истинските си проблеми които ги засягат европейският съюз има много по важни въпроси пред себе си с които да се занимава а не да казва на хората как да живеят. нека да обсъждаме тях нека да оставим вярващите в семейните ценности и традиционализъм хора сами да решават къде с кого и как искат да живеят. насилственото налагане на лгбт идеологията както и на разните стратегии за детето които се отразяват вече и в съседната сграда в съда по правата на човека в страсбург напомня за смутните тоталитарни времена когато последната дума беше на гражданите а не на диктаторите. с подобни резолюции в навечерието на рождество христово диктатурата се завръща и това е недопустимо. благодаря за вниманието. лгбти е идеология не идеология, това са хора. Това, което исках да обясня днес е, че тази резолюция говори за хомофобия в спорта. И за съжаление, това се случва. Това, което не казва обаче резолюцията, е голямата роля за преодоляването на хомофобия на спорта. Имаше една кампания в футбола с и използване на дъга. Аз също съм член на един управителен комитет, който в конния спорт се занимава а, с равенството и многообразието. Така че нека кажа следното. Спорта, за съжаление, понякога е сфера на хомофобията, но трябва също а, да накараме хомофобите да напуснат спорта за винаги. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Фокс. Гласувах с въздържал се, защото тук се поставя акцента върху словото на омразата. Това е проблем, но кой решава какво е слово на омразата? В Великобритания много от хората, които се определят за трансфобии, всъщност са лесбийки и хомосексуални, които не приемат някои нови идеологии. Европейския съюз се опитва да дисциплинира други държави членки и техните демократични решения, просто защото те не са съгласни с това, което се приема за стандартно в Европейския съюз, с това, което се приема за равенство. Бюрократизацията не е политическа победа и по този начин няма да спечелите умовете и сърцата на хората. Благодаря господин Жил Лебретон. Да. Благодаря, господин председател. Аз гласувах против тази резолюция, която осъжда Польша, защото смятам, че Европейския съюз не трябва да се меси в социалната политика на държавите членки и то по един дискриминационен начин, с който Европейския парламент се отнася към Польша. Польша е стигматизирана е, и става дума за криминализация на сексуалното образование. Така че е, в случай става дума за е, местните област, общности, които са обявили зони свободни от ЛГБТИ. Аз искам да кажа, че съм против всяка дискриминация по полова принадлежност. Обаче в случая става дума за критика на мрачната идеология на пола и това, което е необходимо е Европейския съюз да се отнесе с респект в Полша, а не да хвърля брутално в очите на тази страна тази резолюция señor presidente al aprobar con contundencia. господин председателю благодаря ви. тази резолюция бе одобрена с голямо мнозинство. Тя е срещу словото на омразата и защитава обществото ЛГБТИ. Това е знаков момент за нас. В нашата харта е забранено този тип дискриминация в тази камера да слушаме хора, които казват, че сексуалната ориентация и идеология е ужасяващо. Не, това е свобода да, да обичаш другия без дискриминация, без полова дискриминация. Това е част от основните ни права тук в Европейския съюз. Ако кажем нещо в противен смисъл, ще вървим срещу правата на хората. Ще отбележим годишнината от Стоунуол. Говорим също за Международния ден на хората с увреждания. Той също се отбелязва. Още много неща трябва да се свършат. Трябва да се борим срещу дискриминацията, каквато и да е тя. Но включая и половата дискриминация. Тя върви срещу а, европейското законодателство. Джонс има думата. Thank you. Благодаря. Подкрепих тази резолюция от името на няколко групи, насочена срещу дискриминацията и словото на омразата, независимо къде се демонстрирате, онлайн или не. Изразявам своята солидарност в битката за правата на тези хора в цяла Европа и по целия свят. Толерантността и приобщаването са ценности, върху които е изграден Съюза. И ние трябва да продължим да се борим срещу все по-засилващата се омраза и потъпкване на правата на ЛГБТ и лицата. Няма място за зони свободни ЛГБТ, и независимо за коя държава говорим по света. Необходимо е да насърчаваме образованието, човешкото достоинство, правата. Това въжи най-вече за момичетата в цяла Европа. Семействата, съставени от и лица, трябва да имат право да отстояват своите права, такива каквито те са описани в Хартата на основните права, пред Европейския съд за човешки права. Освен това, трябва да се направи оценка на въздействието за човешките права, ако тя покаже отрицателни резултати, трябва да се действа. Госпожа Кристина Андерсън, аз гласувах срещу тази резолюция, защото не е израз на хомофобия да се е, предпочита традиционното семейство от майка, баща и деца. Аз гласувах обаче преди всичко, гласувах против резолюцията, за да мога да се обявя против това шоу, което се прави тук. Такива символни резолюции и неделни речи не трябва да се държат в парламента. Правата на хората се укрепват с посочване на онези, които ги потъпват и които ги обесват на строителни кранове. Не европейските народи е, отричат правата на хомосексуалистите. Това е култура, която е, включва импорт на милиони хора, които е, тук е, упражняват своята убийствена хомофобия. Крайно време е вече да се отнесем сериозно към правата на тези хора. Госпожа Аника Бруна. Заклеймяването на насилието срещу ЛГБТИ бе заклеймено. Нашата група също гласува за. Тази резолюция обаче е един опит да нападнете полското правителство, защото не приема либералната ви политика. Текста не е точен и не говори за легитимната опозиция на теорията на социопола. В същото време се прави връзка между влиянието на исляма и хомофобията, а има доказателства за това. Ние сме против насилието срещу хомосексуалистите, но не може да използвате тази тема, за да прокарвате своята идеология и атакувате отново полското правителство, което е избрано по демократичен път. Благодаря ви. Благодаря. Herr Joachim Stanislav Господин Йоахим Станислав Бруджински. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Аз имах честа в качеството си на министър на вътрешните работи да участвам в правителството на партията Право и справедливост. Днес това правителство неправомерно е обект на нападки. Чувам от различни депутати, че полското правителство дискриминира ЛГБТИ общността. Искам да заявя, че като министър на вътрешните работи, заедно с полицията и с други власти в Полша, винаги защитавахме онези, които се чувстваха застрашени, независимо с каква сексуална ориентация са. Всеки един гражданин заслужава защита, включително хомосексуалните. Като поляк ме е срам да присъствам днес на дебата и да чувам онова, което казвате. Някои поляци от лявата страна на политическия спектър – казват неща, за които знаят, че са лъжи, че са неистини. Никой не дискриминира ЛГБТ и общността в Полша. Онова, което се казва е неистина, то е лъжа. Благодаря. Благодаря. Моля всички посетители да се въздържат от аплодисменти. Това не е позволено по правилник. Давам думата на господин Мартин Хорлот. Благодаря, председателю. Аз подкрепям резолюцията, която прокарахме днес в парламента срещу публична дискриминация и омраза на словото срещу ЛГБТИ. Ще кажа на господин Бруджински и на колегите му консерватори, че е важно да се посочват случаите в Польша. Така включва този изключителен случай с е, реформираната църква във Варшава, който е изправен пред преследване само защото че се моли за и общността във Варшава. Това е вид преследване, което не зачита ценностите на Европейския съюз. Правата на ЛГБТ са човешки права. Те трябва да бъдат спазвани. Благодаря. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана економика, предложения за резолюции. Първият, който желая думата е госпожа Обри. Благодаря. От 2002 година 16 милиарда евро са платени допълнителни данъци в Европейския съюз. Люкс Керинг, който е собственик на Маргучи, е платил 2,5 милиарда евро повече. Защо големите концерни не плащат данъци? Идиотско е да се продължава тази практика, когато е, имаме такова избягване на данъчно облагване. Данъчните оазиси е, са световно явление и всъщност е, те имат убийствено въздействие. Европейския съюз е, е, трябва да се справи с този проблем и е, държавите членки трябва да поставят този въпрос през е, Европейския съд, за да могат да се е, променят тези правила за големите концерни. И Европейския съюз е, трябва да защитава данъчната справедливост, да се налага това на всички предприятия и да има равностойно данъчно облагане, справедливо данъчно облагане. Освен това, е, големите концерни продължават да не спазват данъчните правила и да прибягват до данъчните обязаци. Господин Станислав Палчек е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Опитвам се да бъда предпазлив всеки път, когато говорим за данъци. Почти никога не гласувам за консолидация или уеднаквяване в Европейския съюз. Мисля, че настоящото правно положение е задоволително. Няма да отрека обаче, че ние подкрепихме тази резолюция. Първо, защото традиционното ляво предложи някои текстове, които не бяха прияти. Например, минимална единна данъчна ставка. От друга страна обаче мисля, че цифровизацията на економиката представлява един призив за действие към всички. Защото точно в тази област приходите, които регистрираме, могат да изтекат просто така в данъчни обежища. Приветствам, че се предвижда цифровата економика да бъде обект на единни разпоредби. Аз подкрепих това, което левицата не подкрепи в това отношение. Благодаря, Лешек Милер. проект, ten уважам, че uważam, że да dołożyć wszelkich starań, by skutecznie zwalczać oszustwa podatkowe i tak zwaną kreatywną księgowość. Аз мисля, че мога да подкрепя тази резолюция. Комисията и държавите членки трябва днес да имат добра система за данъчно облагане и трябва да се сложи край на тази предприя... ситуация, в която предприятията имат много големи приходи, без обаче да са платили върху тях данък. И то само защото тяхното седалище е извън територията на Европейския съюз. Аз мисля, че липсата на единодушие на държавите членки по тази тема всъщност изисква преминаване към друга процедура съгласно договора, именно гласуване с квалифицирано мнозинство. Господин Кели. Е, Приветствам инициативата да започнем дебат в този нов парламент по този сложен въпрос. За съжаление, не можах да подкрепя резолюцията. Това е много сложен въпрос. За това и на ниво ОИСР толкова време се говори за справедливото данъчно облагане на тези дружества. Аз съм за по-справедлива данъчна система от държавите членки. Фирми като Юрай трябва да платят това, което дължат. Трябва да признаем също, че големи цифрови компании са международни по естеството си. Поради тази причина смятам, че трябва да подкрепим глобално споразумение на ниво ОИСР да се реши този проблем до края на едната година. Едностранни действия от страна на ЕС, които се предлагат тук, могат да навредят на конкурентоспособността ни и да се сметнат за нападение срещу американски дружества, което да доведе до ответни действия. Нужен е конструктивен дебат по въпроса през едните 12 месеца. Благодаря. Благодаря. Стигаме до следващата точка, а именно върховенството на закона в Малта. Колегата Лопес Агилар е поискал думата. Благодаря. Господин председател, тази сутрин в присъствието на председателката на комисията Фандерлайн и председателя на съвета Мишел дискутирахме за заключенията на съвета – по от 10 годишнината от влизането в сила на Лисабонския договор и хартата на основните права. Някои попитаха защо съветът не помисли за ситуацията в Малта. Други казаха нещо във връзка с ситуацията в Унгария или Полша. И е, сега всъщност парламентът излиза с резолюция. Единствената възможност съветът е, да свърши своята работа е веднъж е, за винаги да се наложи върховенството на закона и е, спазването на основните права. В комисията Либе това вече беше прието, но не по време на пленарна сесия. Това всъщност е механизъм, който дава възможност дали всички държави членки е, спазват принципа на правовата държава. Този механизъм дава възможност за такава проверка. И освен това, ситуацията на място е доста сложна. Регионалните фондове не трябва да бъдат на разположение на тези, които не спазват правилата. Госпожа Томс. Благодаря, господин председател, за думата. Шокирах се, когато научих какви са последните новини от Малта. Корупция във връзка с златните визи, корупция, проблеми с данъците. Положението е много по-лошо, отколкото можехме да си го представим. Следите по разследването за убийството на журналистката водят до кабинета на премиера. Това е неприемливо. Преди две години моите колеги социалисти се опитаха да защитят, да оправдаят действията на малтийското правителство. От друга страна, те осъждат правителства, които не са част от тяхното политическо семейство. Това не е ли двоен стандарт? Значи корупция, политически убийства, върховенството на закона буксува. Това са проблеми на много различни места. Затова аз призовам комисията да създаде правна основа за оценка на върховенството на закона във всички държави за всички и по едни и същи критерии. Благодаря, господин Поспишел. Благодаря. Подкрепих тази резолюция, тъй като смятам, че убийството на журналисти в контекста на европейските ценности и то в една държава членка е ужасяващо престъпление. И за това трябва да се занимаем с темата. Ние не сме правоприлагащ орган, не можем да се бъркаме в работата на съда, но правовата държава е европейски принцип. Така че е морално задължение за нас да кажем да ние ще следим как политиците и съдебната система ще разследват този случай, ще направим всичко възможно, така щото тези а, органи да открият извършителите и тези извършители да бъдат изправени пред съда и наказани. И също така, дори и те да са от политическите кръгове, това няма никакво значение. Господин Прочински, благодаря. Дами и господа, аз гласувах за тази резолюция. Въпреки това, в една демократична държава, която е член на Европейския съюз, ние сме свидетели на убийство на журналистка. И тук си задаваме въпроса дали това не е едно наистина ужасно събитие и дали е, има друга възможност, освен да гласуваме за тази резолюция. Аз искам да кажа нещо във връзка с параграф 8. Става дума за съдебната система на АМТА която всъщност има въздействие върху това, което се случи. След като имаме убийство на журналист, това е нещо, което на практика е, ни занимава седмици наред. В Париж, например, демонстрантите, които са заплашени от полицията, хората, които са ранени. Това е същото в Барселона, в Испания също. Обаче нито една от тази страна не прибягва до член 7, е, въпреки че той е задействан за моята страна, защото имаше реформа на съдебната система. Една съдебна система, която е от е, комунистическо време, така че трябва да бъде реформирана. Господин Келехер. Пчелите и всички други насекоми опрашители са, са от изключително голямо значение за обществото. В парламентарния дебат бяха отразени и всички други важни аспекти, включително ландшафта. Ние като законодатели трябва да отговорим на това, което иска обществото от нас. В мой избирателен район Корк беше решено да обявим нашия регион като регион, който е в защита на пчелите. И също така ние сме решени да подпомагаме в моят избирателен район всички, които искат да бъдат пчеловъди. Необходимо е да бъдат възприяти инструменти и законодателство на европейско ниво, за да бъдат подпомогнати пчеловъдите. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожа Мелан Шуел, заповядайте. Аз убедено подкрепих този текст, чиято цел е още повече да повиши тревожността ни за състоянието на пчелите и на пчеларите в Европа и в света. От 1 юни 2018 година има инициатива на комисията за опрашителите, но тя се дължи на трагичното положение, в което се намират те. Това заплашва нашите общества, нашите екосистеми и биоразнообразието като цяло. Земеделието зависи от тази безплатна услуга, която предлагат пчелите. Ако тя изчезне, цялата ни економика ще се срине, начало с земеделието. Например, в Китай е, в цели региони е, насекомите изчезнаха и опрашването се извършва на ръка. Този текст е израз на нашата колективна отговорност на стремежа ни да търсим всички решения за оцеляване на опрашителите. Благодаря. Благодаря, госпожа. Děkuji, dámy a pánové. Já nebudu opakovat to, co jsem řekla při projednávání této zprávy. Paní kolegyně McGuinness, chci tu zprávu... Госпожи и господа, К тому же Европейски парламент. Дискусията благодаря на госпожа докладчика но и много се радвам на широкото мнозинство, с което подкрепихме този доклад с конкретни предложения относно решаване проблемите на опрашителите. Всички сме съгласни, че трябва да направим нещо. Не става дума просто за биоразнообразие. Става дума и за способността на нашите фермери да продължат да обработват земята. Намаляването на популация, популацията на опрашителите говори, че ще намаляят и реколтите. Фермерите не пречат, те трябва да бъдат подкрепени, за да можем да продължим много пестициди, които те няма да използват. Надявам се, ще бъдат разумно заменени. Сега господин Уихели. Köszönöm szépen, elnök úr! Az SND shadow tehát a... Благодаря като докладчик в Сянка на партията, на, на политическата група на социалистите и демократите. Изказвам благодарност на пленарно пленарното заседание на всички колеги за подкрепата на нашето предложение, както и за това, че приехме до текста за опрашителите. Вчера по време на дискусията изложих пространни аргументи за това, че вече година трябваше, налагаше се да приемем такъв текст. На първо място трябва да отбележим да продължим с законодателната дейност, но те, искам да кажа още нещо. Новия екологичен пакт трябва да бъде прият много сериозно, не само в парламента, но и навсякъде. Трябва да променим досегашното си поведение и дейност. Това се отнася и за отношението ни към печелите и опрашителите. Господ, господин Александър Вондра pane předsedo často tu varuji před unáhlenými. Уважаеми господин председател, често съм отправил предупреждения, свързани с прекалено идеологизиране на необходимите стъпки. Преди няколко години Европейския парламент одобри биогоривата в името на зелената идеология. Това не доведе до нищо добро. Но чешкият се председател забогатя значително благодарение на това. Чухме за това и на дебата с нощи. Имаме пестициди в нашите поля. Милиони пчели и други опрашващи насекоми умират. Аз съм за тази инициатива, но нека да не забравяме, че Европейския парламент също трябва да поеме своята отговорност. Господин Джамбаски. пчелите и тяхното благосъстояние е безспорно е въпрос на особена важност не само за мен и за моята страна българия но и за европа. ето затова подкрепих предложението за резолюция относно инициативата на европейския съюз за опрашителите. забраната на опасните за пчелите и насекомите опрашители пестициди безспорно е важна. трябва да имаме предвид обаче и реалистичен подход и реалистични очаквания. заключенията които не са базирани на научни факти не помагат на никого. някои предложения в тази резолюция бяха твърде крайни и неоснователни. защитата на пчеларския сектор и опрашителите със сигурност не минава през обявяване на война на други земеделци които използват инсектициди и пестициди по законов начин пазара съществуват и безопасни пестициди които могат да се използват разумно и според определените регулации не вредят на опрашителите. нужно е да имаме балансиран подход който да предпази опрашителите и пчеларската индустрия от една страна но който да позволява на земеделците да свършат своята работа. благодаря ви. има думата. Уважаеми господин председател, Искам само да повторя казаното от колегите. На пръв поглед този въпрос изглежда неприсъщ на европейската програма за действие. Това е сякаш нещо отстрани, но е изключително важен въпрос и много е, насъщен. Важно е Европейския парламент да разгледа въпроса и евентуалните катастрофални последствия за земеделието ако изгубим пчелите като опрашители, това може да има сериозни економически последствия. Затова подкрепих този доклад, тъй като искам да престанем да нанасяме удари на европейското земеделие. Сега продължаваме е, с въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и, грижите. Госпожа е, Жолен, е, Жуел Мелен. Благодаря, господин председател. Ясно е, че цифровизацията на здравните услуги е неизбежност. Технологиите позволяват все повече да се запознаваме с функционирането на нашето тяло. Така че бъдещето явно е цифрово. Но близо 10% от БВП на Европейския съюз се отделят за тази цел. Това явно е голямо предизвикателство. В резолюцията, която гласувахме, има един парадокс при събирането на личните данни. Важно е да запазим всички гаранции. Данните